днес. С това приключваме с този дебат. И имам две съобщения за вас от председателят. Първото е съобщение относно компетентните власти в Германия, които искат сваляне на имунитета на Юген Каунцман – съгласно съответното правило от правилника ни за дейността на парламента.